Dear colleagues, Уважаеми колеги, мисля, че е време да започваме. Най-напред искам да приветствам кандидатът за комисар по въпроса на здравопазването и безопасност на храните, господин Андрио Кайтис. И веднага преминавам към родния си език – Ресора на кандидата за комисар обхваща широк спектър политики и голяма част от законодателната дейност на парламента. Комисията ЕНВИ държи на защитата на здравето на гражданите, чрез подобряване на здравните условия, равен достъп до лечение за всички пациенти и високо ниво на безопасност на храните. Господин Кайтис е кардиохирург с повече от 20 години опит в различни болници. Бил е министър на здравеопазването през 2012-2014 година, период в който Литва беше председател на Европейския съюз. Освен това, той има повече от 20 години опит в парламента, бил е 6 мандата депутат в парламента, бил е председател на Комисията по европейски въпроси и ръководител на делегацията на Литва към Конвента на Европа. Както знаете, това изслушване е организирано от комисията ЕНДИ като водеща комисия и Комисията по селско стопанство като подпомагаща. Имаме общо 45 оратори. 6 от тях са от Комисията по селско стопанство. Искам да ви напомня, че в съответствие с насоките за утвърждаване на членове на комисията, парламента оценява кандидата за комисари възоснова на обща им компетентност, европейският им ангажимент и лична независимост. Също така оценява знанията по съответния ресор и комуникационните им умения. Преди да за преди изслушването Кандидатът за комисар даде писмен отговор на подготвителен въпросник. Писмените отговори на английски език бяха раздадени на депутата на 26 септември. Всички останали езикови варианти бяха раздадени в понеделник сутринта. Що се отнася до структурата на дебата, е, кандидата за комисар ще направи встъпителни думи не повече от 10 минути. След това в края на заседанието ще има 5 минути за заключително изявление. След това ще има въпроси, 45 въпроса от депутатите, които ще бъдат разделени в 4 блока. Първо, 7 по-дълги въпроса Възоснова на системата пинг-понг всеки въпрос, всеки въпрос ще има 5 минути, ще бъдат зададени от представителите на политическите групи. Ще има една минута за въпрос, две минути за отговор, една минута за допълнителен въпрос и една минута за допълнителен отговор. След това ще има втори кръг, 25 кратки въпроси, всеки един от тях от по 3 минути те ще бъдат раздадени в съответства с правилата на пленарната зала. Ще има една минута за първоначален въпрос, две минути за отговор. В е, третия кръг сме предвидили въпросите на Комисията по селско стопанство и това ще бъдат кратки въпроси и след това ще има седем кратки въпроса от е, Комисията по околна среда за да приключим изслушването на време, защото според правилника трябва да приключим до 3 часа. И искам да ви помоля да спазвате времето за ограничение. Ще има толеранс от 5 секунди за депутатите и 10 секунди за комисарите, след което микрофонът ще бъде изключен. 10 секунди преди края на изказването ще излезе, на крана ще излезе червена звездичка. При всички случаи чукчето на председателя ще ви покаже, че времето е изтекло. Искам да привлека вниманието върху факта, че има превод на 23 езика. Дебатът ще се предава на живо по е, сайта на интернет и ще може да се свали видеозапис от изслушването. Сега думата